Morgen. Ich darf die unterbrochene Sitzung. Добро утро. Днес ще продължим прекъснатото заседание вчера. Продължаваме с дневния ред, именно точка 9, специален доклад 1 2012 ефективност на помощта за развитие от Европейския съюз, предназначена за продоволствената сигурност на юг от Сахара. Господин Десберг ще е един от ораторите. Докладчика е Барт Стаес. И господин Весперк, вие имате думата като първи оратор. Функционирт's nicht, die Technik mit dem Mikro... Няма микрофон ли? Има микрофон. You, Mr. Mr. Благодаря, господин председател. Аз много се радвам на вашата покана. Съвсем накратко ще представя основните препоръки и заключения на доклада от името на Сметната палата. По отношение на продоволствената сигурност в Субсахарска Африка. Най-напред нещо за продоволствената сигурност. Продоволствената сигурност от, дол... от доста време и все още е основен проблем. Един милиард хора гладуват в света. Диф... Определено е като условие, че много хора, всички, много хора по всички времена е, е имало такива хора, на които е липсвало продоволствена сигурност, което не им позволява да водят активен и здравословен живот. Продоволствената сигурност е основен проблем в Субсахарска Африка. Там има глад. 39, 39 милиона през 2009 година. Това са 30% от населението. За периода 2002-2010 година Европейския съюз е дал 3,1 милиарда евро като средства за продоволствената сигурност в Сахарска Африка. Това е станало чрез Европейския фонд за развитие в рамките на програми за сътрудничество в, за страните в Субсахарска Африка, както и, срещу, е, както и в рамките на три инструмента. Първият инструмент е бюджетен ред от бюджета за краткосрочна помощ за дългосрочна помощ, продоволствената сигурност и техническа помощ. Това означава доставка на семена и е, други култури. На второ място, вторият инструмент е програмата за продоволствена сигурност, подкрепяща развойни дейности, научни дейности в рамките на селското стопанство за неговото устойчиво развитие, устойчивото развитие на екосистемите. Третият инструмент, това е, про, за, е про, инструмента за продоволствената сигурност от 2008 година. Целта му е да реагира бързо в ситуации на продоволствени кризи. Преди да се спре на основните заключения, нека кажа няколко думи за одита. Сметната палата прецени, че продоволствената сигурност на Европейския съюз е ефективна. Анализирахме инструментите за продоволствената сигурност, е, е, помощта е ефективна и релевантна. Съсредоточихме се върху директната, директните доставки, директната помощ, а именно достъп до храна и разпределение на храната. Три е, страни бяха посетени Етиопия, Малави и Иланда. Освен това, бяха направени допълнителни изследвания на 13 страни. Сега нека се спре на основните заключения и становища. Заключението е, че е, продоволствената сигурност и помощта за продоволствената сигурност е много ефективна и дава голям принос за е, продоволствената сигурност в региона. Европейския съюз е основен актьор по отношение на продоволствената сигурност в много субсахарски страни и дава голяма помощ, що се отнася до достъп до храна. Европейската помощ е релевантна и взема предвид приоритетите на страните и допълва много добре различните инструменти на международно равнище. Е, тя е краткосрочна помощ и представлява допълнителни ангажименти от страна на Европейския съюз за развиващите се страни. Помощта е много добре програмирана и е, има шанс да бъде устойчива. Въпреки това има е, нужда от допълнителни подобрения в различни области. Е, фокуса на комисията е, са страни, в които има много гладуващи хора, но въпреки това извън обхвата на Европейския съюз са други, остават други страни, които, в които също има много гладуващи хора, много глад. За 2007-2008 година не можа инструмента да реагира на кризата в продоволствения сектор. Е, приоритетите на страните трябва да бъдат взети повече в предвид. Въпреки това, комисията не успя да се съсредоточи върху прехраната на населението. Няма ясни цели и понякога целите са прекалено амбициозни, особено що се отнася до неправителствените организации. Само половината от средствата могат да се окачествят като устойчиви. Докладът дава няколко препоръки на Европейската комисия и на външната служба. За програмния период след 2013 година комисията и външната служба на Съюза трябва да проведе структурен анализ и оценка на ситуацията за продоволствения сектор във всяка страна и да се анализира каква помощ може да се даде. Европейската комисия и външната служба трябва да преценят евентуални, друг, евентуални партньорства с други актьори, за да се изработят допълнителни инструменти, които да бъдат прилагани в кризисни ситуации и да предотвратят последствията от евентуални кризи в продоволственото снабдяване. Комисията и външната служба трябва да приоритизират хран храненето и снабдяването с храна, като планират мерки насочени и финансирани финансирани от бюджета. Европейската комисия трябва да прецени дали има достатъчно възможно, достатъчно възможност за а, оценка на измерими индикатори. Трябва да се оцени риска по отношение на, на успешното прилагане на мерките. Комисията трябва по-добре да подкрепя финансовата устойчивост на, сел, на, сел, на селско-стопанските програми. По този начин комисията трябва да се съсредоточи повече върху ефективното прилагане на програмите, а, на инфраструктурата в селскостопанския сектор при засяване на култури и върху социални, но, в, в социални програми, като помощта трябва да е адекватна и да съответства на ситуациите в страните. Председателят благодаря господин Вайсберг за този преглед на специалния доклад. сега е господин Пацтас, докладчикът има думата. Collega's, ik wil eh, in de eerste plaats de heer Westberg eh, danken. Niet alleen hemzelf, maar natuurlijk ook zijn medewerkers. Ehm, благодаря на господин Вайсбергер, благодаря и на неговите сътрудници. Това е един специален доклад, който беше изработен много конкретно, той е много прецизен доклад и също така се съсредоточава върху акценти, които ще са важни за нашата по-нататъчна дейност. И това е много добре, защото един доклад не трябва да си остане на хартия. Важното е да има действие и то там, където има недостиг от такива. Радвам се, че този доклад бе представен и в Комисията по развитие и сътрудничество. Аз бях на това представяне в качеството си на заместник на заместник на докладчика. Смятам, че този доклад ще бъде представен и в компетентните комисии, които се интересуват от тази тема, защото хората, които са експерти, които се занимават с тези теми, трябва да се запознаят с тези заключения. Благодаря ви още веднъж, господин Вайсберг. Основните заключения на доклада се съсредоточават върху това, че а, помощта за развитие за страните в Субсахарска Африка е ефикасна, ефективна, но може да се подобри въпреки това. И а, хубавото е, че доклада се съсредоточава именно върху тези дефицити в помощта. Продоволствената сигурност е елемент на определени инструменти. Това е така. И може да се каже, че помощта за развитие, помощта за продоволствена сигурност. Нейната цел е да помага на хората. Бяха вече споменати определени данни. Има един акцент, който според мен е много важен. Продоволствената сигурност, е, развитието на селско-стопанските райони и селското стопанство като цяло не са приоритети в а, сегашната, в десетата многогодишна финансова рамка, така както бяха в деветата многогодишна финансова рамка. И аз мисля, че това са приоритети и цел е а, тези приоритети да си останат такива. Въпросът ми към комисията е дали това може да стане. Сега са препоръките. Една от препоръките е да се концентрираме повече върху продоволствената сигурност. Може ли да подкрепим една такава препоръка и какво може конкретно да се направи? Мисля, че тук трябва да се проведе един добър и задълбочен анализ. Докладът показва, че ние трябва да вземем предвид факта, че различните политически области се припокриват и са взаимосвързани. Имаме обща селскостопанска политика и имаме а, комисията и политиката за международна търговия. Имаме и комисар по международна търговия, който се занимава с европейската търговия и с международната търговия. Имаме а, различни инструменти и политики, които обаче а, е, трябва да се запитаме дали винаги са взаимно свързани и, са, и си съответстват, дали те опосредстват сътрудничеството, дали техните цели са съгласувани една с друга. Особено при продоволствената сигурност – би трябвало да работим повече с местните и националните власти, особено когато става дума за един такъв континент като Африка. Има определен потенциал в Африка и това не може да се отрече, че Африка може да се изхранва сама. Ние знаем защо това не е така. Знаем, че може много неща да се променят. Знаем, че там има много безредици, има е, войни, няма мир. Липсва инфраструктура, има, е, е, липсва инфраструктура за складиране на храни. Но и в, дори там, където има наличие на храни, те се развалят, тези храни не, не се разпространяват на пазара и не стигат до потребителите. Това са причините. Сега едно друго заключение на, на доклада, на което искам да се спра. Това е инструмента за продоволствена сигурност. А, мисля, че тук има един пропуск и то именно между този инструмент и новия ЕФ инструмент, който трябва да започне през 2014 година. А, и това буди у мен загриженост, тази, това несъответствие. Имаме сега повишаване на цените на хранителните продукти, има а, има едно предлагане, което не е постоянно. И сега на фона на тази ситуация въпросът ми към комисията е какво смята тя да направи за стабилизиране на продоволствената сигурност? Как може да се, е, да се преодолее, да се запълни този пропуск? И сега, как може да се противопоставим и противодействаме на увеличаващите се е, цени на хранителните продукти. Едно друго заключение е устойчивостта на програмите. Е, хубаво е, когато имаме резултати, но когато нямаме устойчивост, то резултатите се релативират. Това е всъщност е, капка върху горещ камък и проблемите се връщат. Така че устойчивостта на програмите е много важно. Важно е една устойчива качественост на програмите. Понякога говорим за променливото качество на програмите и върху това именно се съсредоточава доклада. Той казва, че трябва да имаме инструменти за измерване на резултатите и аз подкрепям тези пет препоръки в тази насока. Искам да се обърна към комисията и да помоля да отговорят на въпросите, на моите въпроси и на тези на колегите. Dank, äh, Благодаря на докладчика. Имам две изказвания. Госпожа Матио, моля. Благодаря, господин председателю. Присъединявам се към докладчика и представители на Сметната палата в анализа на ситуацията. Общо взето трябва да се мисли положително и да се търси допълнително подобрение. Има едно известно несъответствие с параграф 3 в доклада на докладчика. Комисията очевидно не е взела предвид препоръките, които са направили. Би трябвало да се осигури достатъчен бюджет за продоволствената сигурност и да се предприемат необходимите мерки по линия на Европейския фонд за развитие необходимо е да се анализира ефективността на мерките и да се мисли не само за собствен фонд, за собствен механизъм за тази цел, но и за съответствието и съотношението между различните фондове. Материалът на Сметната палата а, изважда наяве недостатъците, а, недостига на средства и разпределението на средствата. А, за а, периода до 2006 година а, някои страни са ползвали от два инструмента, от два механизма. Би трябвало комисията да обясни какви са методите на работа, така че тези два инструмента да бъдат съчетани по подходящ начин. Във връзка с развитието на селските райони и земеделието, те са избрани за 17 а, страни за предходния период и също така са приоритети за някои страни за периода 2007-2013 година. Има известие на комисията от марта 2010 година и е доста обезпокоително, че в отговорите на зададените и въпроси по тази тема комисията признава за някои системни грешки. Някои е, мерки като че ли са насочени повече е, към преодоляване на други проблеми, отколкото на глада. Това ми се струва доста обезпокоително като че ли няма глобална стратегия Комисията може би трябва да ни разясни по-подробно какво може да се направи, така че продоволствената сигурност да бъде предмет на внимание по-системно. Как се определят приоритетните направления и как комисията може да вземе предвид проблемите в тази сфера след 2013 година по един по-системен начин. Искам да завърша с положителна нотка. Като цяло много се радвам, че за Руанда, Малави и Етиопия докладът на Сметната палата прави положителни изводи. Е Извинявам се. Казва докладчикът. Виждате, може би, че нашият председател си тръгна. Сега слагам и втора шапка, освен тази на докладчика, именно тази на председател. Господин Оди, сега. Съжалявам, че не се говори в двата документа за координацията с държавите членки, тъй като подобно сътрудничество и координация са полезни. И за това мисля, че Европейския парламент и националните парламенти имат своята роля, както и Европейската сметна палата и националните сметни палати. Те трябва да проучат как се осъществява сътрудничеството между е, засегнатите и получаващи помощ държави и държавите членки. Не може да се е, изхожда от позицията, че в света съществува само Европейския съюз. Затова в един анализ би трябвало да се отдели внимание и на е, сътрудничеството и координацията с държавите членки, защото те доста средства отделят по въпросите на развитието. Благодаря, господин Оди, госпожа Гресле. Някой друг желая ли да се изкаже? Заповядайте, госпожо Гресле. Вие сте последния записал се за изказване, преди да дам думата на комисията. Благодаря. Мисля, че това е един много подробен е, доклад, който ни дава много информация, но не ни казва как да преодолеем тази тежка ситуация с е, продоволствената сигурност. От години има критика за това, че резултатите не са достатъчни и въпросът е какво да правим. Как по кой път да тръгнем. Инвестирали сме толкова много пари и се оказва, че а, ситуацията даже се и влушава и искам да попитам Сметната палата дали не трябва да поемем по друг път. Дали не трябва да отворим пазарите си, вместо да раздаваме милостиня? Дали това би решило нашите проблеми и проблемите на останалите. Аз съм. Аз съм само до някъде доволна с заключенията на доклада. Те не да, доклада не дава пълен отговор на всички въпроси. Благодаря. Това беше един доста критичен глас. Господин Халкен от Девко е в салата. Е, той ще говори от името на комисията. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Tout d'abord, quelques, euh, quelques mots sur la situation en matière d'insécurité. Най-напред, е, няколко думи за продоволствената сигурност, несигурност и е, развитието, на което сме свидетели след обнародването на доклада на Сметната палата. От обнародването на този доклад комисията продължи да оказва подкрепа на инициативите във връзка с продоволствената сигурност, частност за преодоляване на продоволствените кризи, например в Африканския рог. Остават проблемите там и също така е нестабилно положението, което се отразява върху продоволствената сигурност. Що се отнася до доклада на палатата, е, искаме да подчертаем, че е, палатата е работила много съвестно. Комисията одобрява мнозинството от констатациите в този доклад. И освен това, е, ние използвахме доклада, за да ускорим работата си по някои мерки. Това означава, че някои препоръки, настоявам на това, вече се изпълняват. Um, Je revenir sur certains, euh, sur certains... Искам да се спра на някои въпроси, които бяха повдигнати. Най-напред значението на продоволствената сигурност е, в рамките на сътрудничеството, което осъществя Европейския съюз и помощта, която отпуска за развитието. Наистина може да се съжалява, че е, в различните географски механизми се вижда едно намаление на броя на страните, които са избрали продоволствената сигурност като основен приоритет за периода преди и след 2006 година в крайна сметка, къде ще се насочат средствата, е, определят страните. Е, след това е, комисията има доста ограничена възможност за маневриране на своето равнище. Въпреки тази ситуация обаче, чрез отчетите, които правим в инициативата АВСИ, констатираме, че комисията е основен донор в областта на продоволствената сигурност може да се каже, че комисията не е направила всичко, което е възможно, но в никакъв случай не може да се каже, че ние е, игнорираме тази проблематика или я пренебрегваме. Искам сега да се е, спра на няколко други въпроса и да ви кажа как изпълняваме отделни препоръки. Първо, как ще вземем предвид проблематиката на продоволствената сигурност в финансовата перспектива 2014-2020 година? В палатата предлага да се извърши структуриран анализ на хроничната продоволствена несигурност. Това е препоръка, която комисията споделя. И ние наистина извършваме анализ на положението във всички страни, които се развиват, за да видим къде има хронични проблеми с недостиг на храни. Това ни позволи е, на основата на 51 показатели да откроим 52 страни. Е, показвам е, тази графика, не зная дали се вижда добре на екраните. 52 страни, където има хроничен недостиг на хранителни продукти. Генералният е, директор на ФЕТИ, господин Съливан, който е, е главен е, изпълнител е, на ОС, е, специално са получили задания – да обърнат внимание на тези страни, на положението там, тъй че те, когато разработват своите програми и приоритети, да вземат предвид, че положението с глада е наистина тежко. Сега, тук трябва, разбира се, да се гарантира известна устойчивост. Комисията е показала своята способност да се справя с продоволствени кризи, като е е мобилизирала доста значителни средства имаме механизъм за продоволствена сигурност и тук имаме доста голяма бързина на действията. Но все пак това, което се прави по тази линия е насочено към преодоляване на последиците от продоволствената криза за да могат хората да излязат от нея и да продължат да живеят. Винаги обаче продължава да стои въпроса за устойчивостта. И от тук намерението на комисията да постави по-сериозно ударение върху работата с причините за продоволствената несигурност. Затова започнахме да разработваме нова политика, която бе одобрена на 3 октомври октомври а, от колегиума на комисията. Това е политиката на устойчивост. Устойчивост, която позволява да не се стига до е, продоволствени кризи. Значи, е, трябва да се работи не само върху последиците от кризите, но и върху тезните причини. И за това на всички нива трябва да се обърне внимание на компетентните структури. От е, националните правителства до домакинствата са структури в този смисъл. Има примери, които ни окоръжават. Е, вземам е, като пример Нигер. Е, там имаше една много е, волонтаристична политика, вследствие на което се разрази много сериозна криза, но бяха предприяти и много сериозни мерки, вследствие на което кризата беше преодоляна до голяма степен със собствени средства и усилия на самата страна. Много необходимо е, разбира се, да се координираме с тези, които отпускат средства. А, ние а, имаме обща стратегия а, с агенциите, които работят в сферата на развитието. А, с, имаме обща стратегия с членовете на съвета, които заседават в КОДЕФ. А, това е комитета по въпросите на развитието в съвета. А, и се стремим сътрудничеството ни с отпускащите средства, дарителите на средства, да бъде на висота. Има някои други въпроси, свързани с участието на частния сектор и достъпа до пазара. Недохранването в този смисъл е един проблем, който познаваме отдавна. смисъл знаем, че той съществува, но не сме го анализирали достатъчно добре. 2007 година излязоха резултати от мащабни проучвания в смисъл, че са пагубни последиците от недохранването. Някои от тези е, форми на недохранване е, са е, изключително трудни за улавяне, защото е, не са свързани с симптоми, които лесно разпознават. Е, необходимо е най-напред да установи мащабите на проблема. В момента има 170 милиона деца, които са е, хронично недохранени. Всяка година 3,5 милиона от тях умират. И е, освен това, онези, които оцеляват, е, имат е, е някак изправени са пред много голям риск да не се развият пълноценно на следващите етапи от живота си и психически и физически поради недохранването. Вземали се, взели сме предвид тези аспекти на проучванията и сме се опитали да видим как може да се подходи към този проблем в глобален мащаб. Ние сме е, автори на инициатива именно в глобален мащаб, насочена към преодоляване на тези форми на недохранване. Членове сме на водещата група. 25 души пилотират инициативата. Провеждат се срещи на върха във връзка с тази инициатива. Последната беше в Лондон. Амбицията на комисията е да бъдат спасени от е, настоящата година до 2022 е, да бъдат спасени 7 милиона деца от смърт поради недохранване. Това са е, цифрите, които сме си поставили като цел. Сега трябва да се работи повече с частния сектор. Това е последното, на което ще се спра. Знаем, е, че е, формалната и неформалната роля на този сектор е, за земеделското производство е много голяма. В е, Африка обемът на местно произвежданите храни спада драстично което означава, че расте с милиарди стойността на вноса всяка година. Това е една от специфичните трудности на земеделието в Африка. Ние използваме обичайните механизми за подпомагане на земеделското производство. Опитваме се да подпомагаме пряко дребните земеделци, така че те да могат по-добре да се впишат в пазарните механизми. По този въпрос ще работим доста. Е, работим за достъпа до пазара, за преодоляване на загубите е, в е, сезона на реколтата. Имаше и някои други въпроси, които бяха поставени от госпожа Матио. А именно – връзката и взаимодействието между различните механизми за подпомагане, един от които е Европейският фонд за развитие. Тематичната програма, по която работим, има няколко основни е, направления. Опитваме се е, да е, усъвършенстваме е, пазарите и е, участието на земеделците в тях чрез, например, научни изследвания. Втората тема, по която се работи и се отпускат средства, е за преодоляване на продоволствени кризи, които са с такъв мащаб, че географските механизми за тях са неподходящи. Естествено, е, в някои отношения съчетанието на двата механизма е, би трябвало да се усъвършенства. Ние имаме една програма Global Public Good and Challenges и точно това е нейната цел – усъвършенстване на връзката между различните механизми. значи от една страна имаме програми тематични, от друга страна програми географски и се опитваме да ги използваме така, че да откликнем максимално на проблемите. Надявам се, че съм дал а, необходимата информация в отговор на въпросите, но разбира се, готов съм да дам и допълнителна информация, която е необходима. Благодаря, господин председател. Благодаря. Много изчерпателна, всеобхватна беше информацията, която ни предоставихте и тя определено ще бъде полезна. Нашият срок е до 15 октомври за изменение и допълнение на доклада, така че още повече ви благодарим за предоставената информация. Не знам дали има колеги, които желаят отново да коментират вече предвид казаното от представителя на Сметната балата. Да, господин Весперк. Няколко думи само, господин председател. Беше засегнат въпроса за координацията между донорите. Всъщност ние се занимахме с този въпрос. Не го споменах в експозето си, но, но можем сега по този повод да подчертаем, че координацията е недостатъчна. Освен това, питат ни дали можем да препоръчаме още нещо за повишаване ефикасността на е, е, изразходване на средствата. Не. Е, не повече от петте препоръки, които вече са поместени в доклада. Както добре знаете, ние се стремим тези специални доклади да бъдат колкото се може по-тясно насочени, съсредоточени върху отделни е, проблеми. Естествено, не можем да, да обхванем абсолютно всичко. Така че аз подчертавам, нашите пет препоръки, ако бъдат изпълнени, определено ще повишат ефективността и ефикасността на изразходването на средствата. Благодаря. Въпросът е много важен, естествено, но съм принуден да сложа край на дебата. И като председател аз все пак трябва да следя за времевия регламент. И така, благодаря на всички, които се изказаха от името на Европейската комисия и от а, името на Сметата палата. Краен срок за изменение и допълнение, както казах, 15 октомври по обяд, т.е. следващия понеделник. Всички изменени допълнения са добре дошли. Ще се постараем да ги отразим. Така, минаваме към десета точка от дневния ред. Изслушване. Имаме гости, автори на изследването. Брошурата е раздадена. Господин Шмидт и господин Топерайнен са наши гости. Да, те ще предпочитат да останат по местата си. Имах възможност, естествено, да, да се запозная с авторите на това изследване. Имаме също така двама представители на фундацията Паскал Декрос, която спечели конкурс за провеждане на изследването, не просто защото предложи най-ниска цена, а при това и най-добро качество. Благодаря също така на господина тук отдясно, който пряко следи за изпълнението на проекта, управлява е, всички негови аспекти. Господин Вернер. И господин Вернер по време на цялото е, изследване поддържа връзка с нас, е, така че край на краищата да се получи един първокласен доклад. Комисията е, за бюджетен контрол всъщност е, е поръчител на изследването по моя молба. Аз е, се запознах с разследване на една словашка журналистка. Разследване посветено на злоупотребите във връзка с Европейския социален фонд и за ролята на политиците в това отношение. И, и, и наистина това е красноречиво доказателство за значимостта на разследващата журналистика, особено по време на криза. Особено когато общественото мнение се отнася с все по-малко доверие към Европейския съюз и на нас са ни необходими така наречените кучета пазачи. Политиците би трябвало да бъдат такива, но, но наред с тях неправителствените организации, отделните граждани, омбудсманите е, и преди всичко смятам в обществото като цяло журналистите. И е толкова по-важно журналистите да имат възможност да провеждат разследвания и да публикуват своите е, открития. Нерядко те се натъкват на препятствия, както редакционни, от вътрешен характер, това число липсата на време и средства, така и външни от, от, от информационен характер, предвид необходимостта от поставянето на една или друга констатация в по-широкия и контекст. Ние определихме на авторите на изследването срок от 6 месеца. Те са приключили работата си и тази сутрин са тук да ни запознаят е, с резултатите. Госпожа Шмидт. Благодаря ви за възможността, която ни дадохте да извършим изследването. Тук зад мен, образно казано, са стотина журналисти от цяла Европа, които ми помогнаха е, в работата. Последните 6 месеца за мен бяха поредното потвърждение на, на моята увереност, че мрежата, неформалната, на разследващите журналисти в Европа набира сили. Наистина не бих могла да се справя без подкрепата на тези стотина журналисти от цяла Европа. Ще ви запозная с резултатите. Е, ще видите иллюстрации на екрана. И се надявам всичко това да ви убеди в ползата от разследващата журналистика. Както стана ясно, 6 месеца работим по изследването. През ноември миналата година спечелихме конкурса и заданието, виждате, е да се прецени доколко разследващата журналистика може да възпрепятства злоупотребите с европейските фондове в рамките на 27-те. Въпросът е колко би могла да способства от тук нататък разследващата журналистика, не доколко е способствала, тъй като отговорът на този последен въпрос е не особено много, твърде малко. What happens? We have decided to come up with uh, uh, recommendations, and we have been blunt enough not to uh, aim those at the EU institutions or, or you as. Изработихме много препоръки, но не ги адресираме просто до, до европейските институции или до Европейския парламент, а до самото журналистическо съсловие. Понеже ние най-добре като журналисти знаем, че е, самите е, е, е, ние, е, не, не, журналистите, не сме особено склонни е, да се получаваме от е, чуждите съвети. Каква бе методологията на изследването? Решихме да обрисуваме ландшафта на разследващата журналистика в 27-те. След това преценихме и анализирахме обема, обхвата, съдържанието на разследваща журналистика, посветена на злоупотребите с европейски бюджетни средства в държавите членки – така анализирахме положителния опит, препятствията пред разследващата журналистика и накрая препоръки, адресирани както до институциите на ЕС, така и до журналистическото съсловие за е, разширяване мащабите на разследващата журналистика и увеличаване на нейното въздействие. Знаете, журналистите е, не са склонни да говорят за въздействието от дейността си, но ние подхванахме и тази тема. Аз съм а, водещият екипа автор, аз съм разследващ журналист от Холандия, директор на а, Холандско-фламандската асоциация за разследваща журналистика. След това фундацията Паскал Краус от Белгия бе привлечена в изследването. Тя също се занимава с разследващата журналистика в а, холандско говорящата част на, на Белгия, т.е. В, Фландрия. И е, аз ръководих и тип, както, както е ясно. Шестима журналисти от пет страни, е, имената им е, са поместени в доклада. Те, те ми помогнаха в значителна степен. Разбира се, а инак 23 професионални сдружения, фондове, центрове и така нататък от всякъде из Европа се включиха с свои становища. 37 известни по, по, по име журналисти също се включиха като отделни дописници наред с 40 анонимни, е, които просто пожелаха да останат анонимни, е, защото бележките им бяха доста критични и съответно е, авторите се опасяваха, че не е безопасно да ги споделят. Особено в някои страни. Така се опитахме е, да представим една колко се може по-изчерпателна картина. За щастие обаче, виждате, е, половината от участващите журналисти почти е, не се побояха да участват с имената си. По-нататък повече от 15 европейски институции и ведомства, в това число Сметната палата, Европейския парламент, дирекции на Европейската комисия – някои от тях са е, също упоменати поименно, други не. Е, по пожелание на е, съответния източник. Ползвахме повече от 15 обзора на европейската журналистика. От сред тези 15 обаче нямаше обзор на разследващата журналистика. Нето защо ние съставихме свой обзор по страни в първо приложение към доклада. Интервюирахме повече от 40 журналисти, е, европейски официални представители. A usable definition of investigative journalism, which may sound easier than it seems, because there has been a discussion in, um, also in the profession. Виждате, решихме, че е необходимо да дадем определение на понятието разследваща журналистика. В хода на конкурса по задание ние вече разполагахме с известна представа. Ето това е критична, задълбочена журналистика, която не просто осведомява, а създава новината, която инак не би се появила в публичното пространство е, без намесата на съответния журналист. Поражат се нови факти, съответно, в резултат от това. Задълбочено разследване тук означава едно значително журналистическо усилие и количествено, и качествено. Ето, това са елементите, които се ползват от Асоциацията за разследваща журналистика, в която работя вече повече от 10 години и придобива все по-широка разпространеност. Главната ни насоченост тук е критична, задълбачена журналистика. Вижте части от, от от определението разкриваща факти, които инак не биха били разкрити, и предполагаща значително журналистическо усилие. Значи, тук не става въпрос да се заимства е, вторично информация за някакви злоупотреби, която вече е, е излязла в публичното пространство. И ако видите казусите, които сме разгледали. След малко ще се е, спра на тях. През последните пет години е, от общо 27 страни, може да си помислите, че не е кой знае колко и е така. Но ние специално насочихме вниманието си към случаите, които е, е, са разкрити благодарение на журналистическа инициатива и, и собствено разследване. Затова, знаете, за, за първичната е, следствена работа си има ОЛАФ и, и, и други е, официални институции. Ние обаче решихме да съсредоточим вниманието си единствено върху журналистиката и генерираната от нея първична информация. И така, европейските средства по приходната и по разходната част Значи, материали излезли в медиите по собствена инициатива. Е, ще видите в, е, в приложението. Те са описани. Е, срокът бе 5 годишен. За някои от страните обаче трябваше да погледнем по-далеч назад, тъй като през последните 5 години нямаше кой знае какво. Всички медии, бази данни на печата, на, на, на съответните езици. Имахме е, колеги и сътрудници, които претърсваха базите данни на съответния език. Обръщахме се с запитвания към медии и отделни журналисти от 27-те държави членки да ни дадат те информация за най-важното в областта на следващата журналистика според тях. And, um, then, as a last resort, we drew on memory, it... И най-сетне, разбира се, трябваше да се осланяме на човешката памет някои държави членки няма база данни или базите данни са с е, е, регламентиран достъп. В една страна, например, е, една публична електронна медия няма право да съхранява информация на собствената си страница в интернет поради евентуално посягане на правилата на конкуренцията между медиите. И при това обзорът ни не е качествено, извинете, количествено изчерпателен, но е представителен според нас по качество. Значи може да сме пропуснали един или друг факт, един или друг случай. И вероятно би било уместно предвид нашето изследване и след него, да се постави началото на една истинска организирана, е, структурирана база данни, посветена на разследващата журналистика. Така че да можем да си сътрудничим в журналистическото съсловие, да знаем е, е, какво правят другите, и сега, ние си изработихме база данни, възоснова на емпиричната информация, с която разполагахме, 233 материала публикувани общо. И от 27 е, страни за 5 години 233 не е кой знае. Колко наистина. Виждате, най-големият относителен дял е от Великобритания. Някои други страни, които вероятно не фигурират е, в вашето съзнание сред е, обичайно заподозрените, но ето виждате. Е, Словакия, Германия, България, Испания. Ще видим по-нататък е, защо относителният дял на някои страни е, е твърде голям тук. Виждате, ако вземем скандинавските страни, Швеция, Дания, е, страни с традиции в разследващата журналистика, не са тук. Опитвайки се да обясним е, това състояние на нещата, установихме, е, че обемът е малък и твърде неравномерно разпределен. Е, значи, Великобритания на първо място, Словакия, България, Германия сравнително е, е, голям обем разследваща журналистика на второ място и вече Швеция, Холандия, Белгия, Франция и така нататък почти нищо. Ам, по темата си е, материалите бяха почти еднообразни, съсредоточаващи вниманието върху отделни случаи, върху инциденти, не върху тенденции, злоупотреби от страна на физически лица, институции, И твърде често обвинението на журналиста се насочва към институцията, т.е. прегрешенията на едно или друго физическо лице се стоварват като вина на прага на съответната институция. И което, впрочем, е обичайно, журналистиката разказва истории, е, така се каже, винаги се нуждае от имена, от конкретни примери, е, е, нуждае се от това да, да, да посочи някого с пръст. Но в край на краища, разбира се, оказва се, в резултат от анализа се, обвинението се насочва към институцията. Като, и много, разбира се, такива нелепи случаи са уж разкрити, просто защото журналистиката се нуждае от нещо, което е, е, гражданите да, е, да видят и да пипнат. Е, някой си, си, си построил баня е, с европейски средства. Little structural story, stories that look at the structure of, of how funds are spent. So Твърде малко обаче са аналитичните е, изследвания е, от структурен характер е, по различните европейски фондове, селскостопанските, инфраструктурните. Малко са всъщност журналистите, които желаят да специализират в една или друга такава област. Например, в областта на общата селскостопанска политика. По происход материалите също се разпределят равномерно. Е, повечето са от националните обществени електронни медии. големината на медията е практически без значение. Има много големи, във Франция, например, които изобщо се занимават с разследваща журналистика. След това новите, новите платформи новите медии. В Унгария, например, е, едни от най-добрите примери за разследваща журналистика намерихме в интернет. И вече центровете, е, които се специализират в разследваща журналистика, това обикновено са неправителствени организации, организации не стопанска цел. Ти може да се представиш way the output was the way it was, we analyzed the journalism ecosystem, as we called it, because there is emerging an ecosystem within Europe. We... И така, какви са, какви са аспектите, какви са тенденциите на, на ландшафта? Ние питахме хората защо и по-често защо не се занимавате с, с, с разследваща журналистика. Отговорите са най-различни, като се започне от, от финансовите аспекти, кризата. Установихме обаче, че Съзнателното решение за или против разследваща журналистика не се води най-вече от финансови съображения. По-скоро става въпрос за редакционната политика. Разбира се, средства винаги са необходими. Ето на второ място организационните аспекти, е, как е организиран новинарския процес, съответната медия – професионалната квалификация. Оказва се, че е, тя е ниска. Е, твърде малко журналисти са способни да, да боравят с сложна и, и сложно структурирана информация. След това натиск, е, сплашване и, и то не е само отвън, а и отвътре. Е, пак предвид е, финансовите съображения, е, натовареността на журналистите е, е, е, е висока. Що се отнася до сплашването, слава Богу, не се стига до убийства. Ролята на собствениците на медиите. Голяма е тяхната роля и, и плура, плура, плурализмът. Колкото са повече, толкова по-добре. Колкото повече са източниците, толкова повече е веро... по-голяма е вероятността е, да се публикуват е, разследващи материали. И разбира се, цялата нормативна уредба. Въпроса за защитата на източниците. Отчетността на медиите. Вярват ли ни още хората? Е, е, е въпросът. Е, и, и колкото по-високо е доверието на обществото в медиите в дадена страна, толкова повече те са склонни да разследват. Специално обърнахме внимание на няколко страни, това беше по, по заданието, и се опитахме да откроим разликите измежду 27-те Обърнахме специално внимание на Румъния. Собственост на медиите, нестопански те организации, доста голяма част от разследващата журналистика се дължи на нестопанските организации. Е, официалните медии са така пристрастни, че желаящите да се занимават с разследваща журналистика, румънски журналисти, просто бягат, търсят убежище в тези неправителствени организации. И в Румъния е, продължение на поне 4 години е, е реализиран проект, ето връзката, адреса в интернет. В рамките на този проект местни журналисти в, в малки общности са тръгнали по следите на европейските пари. И се оказва, че ако журналистите разполагат с, с средствата, с данните, то те биха били готови да, да пишат. Но трябва да им се подаде, инак те не биха могли е, сами да стигнат до значимата информация, а понякога журналистите не са и в състояние да боравят а, е, с такава информация. В Испания по-нататък се натъкнахме на много интересни, на много показателни случаи. Предвид финансово-економическата криза, испанската журналистика е, е, е насочила внимание си главно към това, към, към проблемите на испанското общество, но в Америка е, има един международен консорциум на разследващи журналисти, който е, е извършил е, проучване на риболовния флот и в това число на Испания, доколкото Испания разполага с огромен риболовен флот. Плячкосването на, на моретата, ето, така е озаглавен материала е, и разбира се, това разследване активно са участвали и испански журналисти. emptying the seas, looting the seas. We zoomed in on Hungary because Hungary had a... Uh, Унгария по-нататък. Е, в Унгария, знаете, наскоро бе прието ново законодателство, уредба на, на на печата и медиите. Поискахме да научим доколко тази уредба възпрепятства разследващата журналистика. Оказа се, че наистина е възпрепятства, но, но не съществено. Тъй като разследващите журналисти намират начини да заобиколят, да заобиколят нормативните ограничения. В Унгария разследващата журналистика живее най-вече в интернет. И независимо от а, законовите пречки, унгарските журналисти си намират начина, но настояват европейски институции внимателно да наблюдават положението в страната, тъй като то може и да се влуши самото медийно законодателство, както казах, не е кой знае каква голяма пречка, но не, но не и съдейства. Великобритания. Защо? Защото броят на материалите от там се оказа огромен. И не, обяснението не, не, не е в езика. Е, просто евроскептицизма е, е широко разпространен в Великобритания и, и съответната е, евроскептична преса обича да раздухва такива случаи. Между другото, тук се оказва, че сътрудничеството между журналистите е нещо много полезно. Ето, през 2010 година Бюрото за разследваща журналистика, една неправителствена организация, обединява Financial Times, Al Jazeera, BBC 4 и, и оттам нататък в процеса участват журналисти откъде ли не из Европа. Скритите милиарди на Европа, така, така е озаглавен материалът, последите на структурните фондове е, са тръгнали тези журналисти повече от 6 месеца са били необходими за събирането на данните и обработката им. И това е една от нашите препоръки, прочим. И в това отношение вие можете да играете голяма роля. Данните трудно се намират и, и ако се намерят, са в формати, които не могат да бъдат обработвани, PDF, например, да не говорим, че е, файловете са защитени по най-различни начини. Месеци са били необходими е, тази информация да се обработи, за да се превърне в база данни и след това да, вече да бъде разпитвана. И не са много журналистите и медиите готови да отделят толкова време и всъщност средства, е, за да отсеят важното от тази огромна необработена информация. That we as journalists can work with, because otherwise we cannot do these stories. Look at this. It's, it was highly criticized, this project. The outcome was high. Вижте, а, да не говорим, че резултатът тук а, е, е, е бил обект на сериозна критика. И човек винаги може да критикува, но тук поне нещо някой се е опитал да направи и, и е, е натрупал практически опит. Ако видите в, в Financial Times, е, е и ние сме готови да споделим този е, оперативен, практически опит. Резултатите може е, и, и да са заслужавали критика, но такава инициатива трябва да се насърчи. Дания. Много интересно. Дългогодишна традиция на разследваща журналистика там. Почти нямаше обаче публикувани материали за европейските средства. Просто не е в полезрението. Не им е достатъчно интересно на датските медии и читатели. И, и ние бяхме поразени от това. <coughs> Иначе е, новинарските е, организации, е, звена имат инфраструктурата, обаче не се интересуват. Трябваше ние да отидем да, да им подскажем, че това би било интересно. Италия, голяма държава членка от държавите основателки на Съюза, преживяла трудни времена, в това число е, на, на <coughs> опити да бъде затворена устата на, на разследваща журналистика, е, излизането и в нелегалност почти. Е, и стават интересни неща, е, малки инициативи. Ето, един, един малък вестник, основан преди няколко години, Ильфато е, Котидиано, е, ежедневни факти, който не се занимава за сега с европейски дела, но, но ще започне. Преди няколко седмици започна този проект за разследване на, на Европа. Виждате, има си страница в интернет. Всичко се публикува на английски език, така че сега никой не може да се оплаче, че италианския му бил труден. Италианските журналисти вече говорят за едно своеобразно възраждане, един журналистически ренесанс в Италия. институциите по-нататък. Някои са определено готови да сътрудничат с разследващите журналисти. Мрежата на Олаф, например, за разпространение на информация за злоупотребите. Журналистите високо ценят тази инициатива. за Олаф е трудно да разкрие източниците на информация. Очевидно, доколкото дадено разследване все още е в ход, но е, е на лице определено една взаимна готовност за сътрудничество. Все още не можем да говорим за дружески отношения, но, но и до там ще се стигне. Препоръки. Доста са, но тук е, ще споделя, според мен, най-интересните. Когато журналистите казват няма пари, няма време, това не е оправдание. Понеже ние видяхме малки, бедни медии, които правят разследваща журналистика въпрос на приоритети. Така че този отговор не минава. От което обаче не следва, че ако би имало малко повече пари, не би било по-добре. Да, разбира се, би било по-добре. Е, твърде често се, се натъквахме на, на известна неохота от страна на институциите е, видите ли, те не могат да финансират журналистическа работа. Напротив, могат, стига да се избегне конфликта на интереси. Може, колкото и малка да е, но, но финансовата подкрепа от страна на, на европейски институции би могла да свърши много добра работа за насърчаване на разследващата журналистика. Европа да попадне в журналистическото полезрение или, или в радара на европейската журналистика. И предвид сегашното състояние на Европа, Европа става все по-интересна, струва ми се, за журналистите. При няколко години организирахме е, в е, Брюксел конференция е, под мотото Властта била скучна, че от кога? Е, и благодарение на днешната криза е, Европа е все по-интересна и по-интересна. Но новинарите е, все още често излизат с аргумента, че подобни репортажи и материали не били интересни за аудиторията. Напротив, аудиторията желая да знае как се харчат парите и в Европа. Обучението, специфичните умения за разследваща журналистика, организационните умения – Определено има недостиг на квалификация. Доста европейски пари се харчат за обучението на журналисти. Вижте за какво ги харчите, моля ви, понеже твърде често оказва се парите отиват за глупости. Разговаряйте с онези, които най-вече се нуждаят от обучение. Те да ви кажат какви са потребностите им. И тук наистина може да помогнете. Европейски институции могат да помогнат на журналистите. Ние можем да ви помогнем, е, че в е, поддържането, изграждането и поддържането на бази данни А благодарение на това, на, на, на обработката и, и подреждането на, на лична информация, може да се стигне и до санкции срещу държави членки. Въпроса за е, законодателството за достъп до информация. И тук вие може да се намесите. Също така, много важна е и защитата на свидетелите и хората, които подават сигналите. Те, тези, тази защита трябва да се хармонизира. Плурализма в областта на медиите. Това е друг аспект. Ние много искаме да се застъпим за тази, за плурализма. Той е много важен, защото не може да има само един или два медия, е, една или две медии и тогава избора на истории, на материали, които се публикуват, е много ограничен. Ако имате национална телевизия, национално радио, ако имате обаче и комерциални телевизии, и ако имате е, некомерциални центрове за разследваща журналистика, това тогава може да се нарече плурализъм. Само така е интересните истории за европейските средства могат да бъдат публикувани. Важен е и въпрос за сътрудничеството между разследващите журналисти. И между отделните институции, разбира се. Защото ако работим заедно, ще имаме успех. Това е ясно. В заключение мога да кажа следното. А, за 6 месеца на нашето изследване мога да се спра на три думи. Приоритизиране, решимост и сътрудничество. Това са основните изводи на моето изследване. Много е трудно да се а, приоритизират европейските въпроси. Трудно е да се убедят журналистите, че трябва да се съсредоточат върху тези теми. Журналистите трябва да получат истински дълбок поглед върху европейската проблематика. Само така те ще могат да бъдат заинтересовани и да насочат вниманието си към европейските въпроси. На второ място – въпро... журналистите, журналистите трябва да задават въпроси и да търсят отговори. Има институции, има отдели, които работят в тази насока и те трябва да бъдат поощрени. Въпросите трябва да се задават на институциите и да не им се дава възможност да ги отбягват. Ние не искаме да спекулираме по дадени въпроси, но ако от журналистите не разполагат с правилната информация, то те няма друг избор. Те трябва да спекулират, да разсъждават, да фантазират и да правят не, не винаги правилни изводи. Важна е квалификацията на журналистите. Квалификацията се развива. А, трябва да има решимост от страна на журналистите. Решимостта като качество също се възпитава и развива. Е, журналистите трябва да имат решимост да се свържат с съответните източници на информация. И както видяхме в Испания и в Великобритания, сътрудничеството е много важно. То помага. Трябва да опосредстваме сътрудничеството. Трудно е за журналистите да го разберат, но те трябва да се научат да си сътрудничат помежду си и да работят заедно с хора от европейските институции. Ако може да постигнем о, хармонизация на базите данни, това би довело до, един, до една по-висококачествена журналистика. Не бива да сме непрежни, не бива да сме нехайни, когато изготвяме базите си данни и решершираме материалите си. Това не бива да се толерира. крайна сметка журналистиката работи в името на гражданите. Възпиращото действие на разследващата журналистика върху измамите със средства няма да се случи от днес за утре, а, но ако се работи в тази насока, ще се изгради взаимно доверие между журналистите и институциите. Така институциите няма да избягват въпроси, а журналистите няма да са предубедени, когато публикуват материалите си. Искам да ви покажа този списък от имена. Много благодаря на тези лица за огромната подкрепа. Бл- подкрепа. Благодаря и на комисията за това, че ми възложи това изследване. Благодаря ви. Eh, Благодаря, госпожо Смит. Това беше един много подробен реферат, който ни представихте. Виждам, че колегите са много заинтересовани. Виждам девет колеги, които искат да се изкажат. Това показва големи интерес. Това показва, че сте засегнали правилните въпроси. Апелирам към колегите да са кратки. Господин Тойч най-напред. Senkitől nem szeretném elvenni a... Благодаря, господин председателю. Не искам да лишавам никого от възможността да се изкаже. И доколкото е възможно, е, ще е, се изкажа кратко. Ще направя един коментар и ще задам, може би, два-три въпроса. Най-напред потвърждавам, че с изключително голям интерес прочетох това проучване. И в присъствието на авторите Искам да ви кажа, че съм изключително, изключително разочарован. От три години съм евродепутат и още не съм виждал в никоя комисия на Европейския парламент проучване, което да е съобразено толкова малко с професионалните очаквания. Става дума за проучване, което е свръх повърхностно. Няма никакво предложение, никаква препоръка. Нещо, което да е новост в областта на разследващата журналистика. нещо, което да представлява новост в сравнение с вече познатото. Било в хоризонтален или в вертикален план. Това е набор от общи приказки. Е, базата данни е, съдържа 233 статии как можете да квалифицирате една база данни от 233 стати? За Унгария се съди по 6-7 статии в тази база. И става дума за журналисти, които вие сте е, интервюирали. Разбирам, че това са журналистите, които са искали да регистрират присъствие, като по този начин лишат колегите си от възможността да участват. Статиите, посветени на европейските фондове, са над 100. Като знаем, това не е сериозно да се правят изводи на основата на 6 или 7 стати. Вие също така не разглеждате изобщо въпроса за достъпа до публичните данни е, в е, държавите членки. Интервюирали сте само журналисти. Това е все едно да говорите само с лекарите, за да направите извод за състоянието на здравната система. Освен това, не говорите за това какви последици са предизвикали а, тези статии. Дали е имало съдебни дела, дали въобще нещо се е случило. Всичко, което се отнася до Унгария, а, е много е, елементарно. Е, говорите за закона за медиите. Е, много е модно той да се критикува. Обаче, защо не говорите за двете правила, които са изключени? изключителни като пример в Европа. От една страна, разследващите журналисти не могат да бъдат преследвани по съдебен ред. Това е норма на действащото законодателство в Унгария. И дори журналистът да не е спазил е, законодателната уредба, когато е събирал информация, ако информацията е полезна за обществото, този журналист не може да бъде преследван по съдебен ред. Освен това, Законът за медиите защитава журналистите и от техните работодатели. Тоест, противно на всички други закони в Европа, Унгарският закон изрично забранява санкционирането на разследващите е, журналисти. Извинявам се, ако съм бил прекалено пространен. Eh, Благодаря. Това беше един доста критичен глас. Сега господин Дженнике. Благодаря, господин председател. Вие казахте, че сте в двойна функция като докладчик и като представител на друга комисия. Аз обаче също им две шапки. Аз съм политик и журналист. И мисля, че дебатът е изключително важен и даже е основополагащ. Нашият Нашата гостенка днес каза нещо много важно, а именно факта, че много журналисти решават да не да не публикуват нещата, които са видели, които са открили за злопотреба с европейски средства се свежда до обещението, че това би било атентат, така да се каже, срещу собствената страна. Това е пример, например, е, това е, е пример, е, имаме такъв пример за Польша. И хората си казват, добре, нека да си свърша работата като разследва журналист, но много е трудно да се спре е, един журналист в Полша на такива теми. Преди няколко години имаше такъв случай, е, злопотреба с пари от страна на Полско министерство. Имаше проверка, проверка за знанието по отношение на европейските средства. И е, тази ситуация беше изходна на ситуацията с, с, е, в Полша съзнанието за Европейския съюз преди присъединяването може да се говорят, е, говореха се главно положителни неща и това беше тенденцията, това беше поощрявано. Не се допускаха, така да се каже, негативи, негативни неща да бъдат описвани. Освен той, има нарастваща симбиоза, ако мога да се изразя така, нарастващо сътрудничество между ам, работници в институциите и журналисти. И то държавни чиновници, не само служители, не само от Брюксел, но и от националните институции. Имам предвид, имаше скоро публикации в Полша, основани на които третираха това сътрудничество. Имаше материали, в които се казваше, че в много местни власти, например, липсва адек... липсва изключването на конфликта на интереси. Имаше цели списъци, които бяха назначени просто защото са били братовчеди, сестри или а, жени на съответния виш служител или пък представители на управляващата партия. И това са реални проблеми и те съществуват. И в заключение искам да кажа, че въпросът е какво може да направи един журналист в моята страна, в Польша, в ситуация, когато а, държавните служители предлагат проекто закон, Е, който е, е в противоречие с европейското законодателство. Например, е, автобаните, магистралите, които трябваше да се построят преди първенството по футбол 2012 година. Господин Либерацки може много неща да ви каже именно по тази тема. Е какво? Имаше ли някакви мерки? Бяха ли предприяти? някакви санкции срещу хората, които поръчаха строежа на тези магистрали. мярката беше да се потърсят публични средства. добре, в крайна сметка не може да се дават средства на частни инвеститори по, по европейски пътища по този начин. Така подкрепям предишния оратор по отношение на този анализ, който е направен. Смятам, че разследващата журналистика е много важна концепция. Хубаво е, че има такъв анализ, но въпреки това има разминаване между официалната пропаганда в държавите членки и истинското състояние на нещата. Благодаря.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 Много е важно това, за което говорим днес. И аз имам въпрос, въпрос към автора на изследването. Най-напред, дали имаме дефиниция на разследваща журналистика? Една дефиниция, която е общо приета. И ако има разследваща журналистика, каква е разликата между този вид журнализъм и другия журнализъм, другата журналистика? Аз, ако кажа, че съм разследващ журналист, какво ме отличава от другите? Дали самите журналисти се окачествяват като разследващи или не разследващи журналисти? Както каза господин Дойч, най-важно е да не се страхува един журналист от фактите, от наказание, защото ще разкрие някои данни, някои факти. От друга страна обаче, журналистът не би трябвало да става средство, инструмент в политическата игра, в ръцете на политиците, в играта между опозицията и правителството. Имаме голям опит в различни държави и членки. Говорихме за Полша, но такива примери има навсякъде и в другите държави членки. Е, разследващата журналистика е нужна, за да покаже какво наистина става с европейските пари. Има цитат на втора и трета страница, че много е, правителства използват европейски средства главно за да информират обществото чрез агенции какво се случва. Например, че има дадена програма, финансирана с европейски средства и че само Европейския съюз ще даде тези средства и ще даде всички отговори на наболелите въпроси в даденото общество. В случая говорихме за Полша. Основният тенор в една такава инициатива е всички в обществото да бъдат щастливи и всички да смятат, че Европейския съюз и европейски, проевропейските настроения трябва да бъдат поощрени. Но въпросът е въпроса за отговорността. Отговорността на разследващата журналистика. Дали разследващите журналисти трябва да бъдат защитени без да бъдат отговорни за това, което правят. Балансът е много труден. Е, нещата са доста дълбинни. От една страна имаме добре намер... намерения, но от друга страна има отговорност за използваните средства за публикуването на дадени материали. Така че радвам се, че говорим по тази тема. Важно е да покажем прозрачността на използването на европейските средства? Кои са истинските бенефициери и как се управляват европейските фондове? Това са все важни въпроси. И много често чувам, че е, в е, публичното пространство се говори за нуждата от разходване на средства, но всъщност ние трябва да ги разпределяме, преразпределяме, а не да ги разходваме. Това са един вид инвестиции, а не просто средства, които трябва да бъдат изразходени. И когато говорим за разследващата журналистика, отново искам да подчертая, трябва да сме много внимателни. Благодаря господин Сарацки. Благодаря и на Барт Стайс, който ме замества. И така пре, преминаваме със следващите, към следващите оратори. Моля да бъдат кратки. Следващият колега е госпожа Сувенини от Ливе. Моля, имате думата. Благодаря. Аз с голям интерес слушах това, което казахте. Слушах и колегите, които се изказаха. И мисля, че на фона на това, което чух, трябва да ни е ясно следното. В една демокрация трябва да има и възможност за противоречие. Противоречие на управляващите на и имащите. Трябва да знаем кой какво прави. Важно е да се публикуват материали за Брюксел. Но когато е, колегата каза, че този доклад не носи нищо ново, то трябва да кажа, че ние не бива да сме скромни. Трябва да създадем възможност за това да има противоречие между основния тенор на една политика и мненията на младсинствата. Има различни медии в различните държави членки и културата в тях е различна, медийната култура е различна някои медии са по-резервирани, но ето, а, комисията бе помолена да, да направи проект за директива за плурализма в, на медийния пазар. Това за момента не се случва, но когато ние обсъждаме законодателството в областта, то винаги се казва, че средствата са важни и поради многото средства, които трябва да се инвестират в, в преструктурирането на този, на този медиен пазар а, и пейзаж, а, предвид на това а, подобно законодателство не е разумно. Има много различни форми, както казахме, в държавите членки на достъп – до документи на контрол от страна на власти и мъщите. Каза се, че и съвета, и комисията са резервирани по отношение именно на контрола. И това води до едно статукво. Никой не иска да си покаже картите. Това води до факта, че ние не може да разполагаме с никаква надежна информация. Така че, въпросът ми е, смятате ли, че ни трябва едно по-голямо отваряне на нашите източници? Uh, uh, господин Вон, благодаря господин председател, Благодаря е, на е, научните е, изследователи за това, че са направили това проучване. Много е интересна дискусията и по-различна от това, което обикновено разискваме в нашата комисия. За това и такъв интересът на колегите към темата. Мисля, че всички ще се съгласят, че е важно да има свободен печат но тази, този печат трябва да е и независим. В Великобритания никой не би нарекал а, нашия печат а, независим. Дали ви харесва или не, а, вестниците са преди всичко в ръцете на няколко много богати а, хора, а, повечето от които не живеят в Великобритания, с а, много сериозни политически тежнения, повечето силно консервативни, повечето евроскептици. И това е ъгълът, позицията, която характеризира писанията на журналистите. Значи, те, ако са евроскептици, не е защото искат да бъдат е, демократичен фактор, а защото искат да критикуват Европейския съюз. Това е положението в Великобритания. Един пример, а, е, като докладчик за бюджета на парламента. Имахме гласуване по някои от разделите и след едно от гласуванията водещите вестници в Великобритания излязоха на първа страница с огромни заглавия. Е, евродепутатите си гласуваха огромни увеличения на е, сумите, които ще получават. Нали, сега Нищо не беше казано в доклада за това, което се беше случило в пленарната зала, за това, че има оспорвания, за това, че може да се стигне до съда на Европейския съюз поради споровете, които имаме за бюджета. И е, освен това, е, след последните скандали имаше някои разследвания. Е, някои вестници е, е, си бяха позволили да нагасят много, много надълбоко в личната сфера на хората, подслушвайки ги, е, по този начин сривайки техния личен живот. Защото те някак е, печатат това, което ще продаде вестника. Има много добри журналисти. Мисля, че повечето журналисти са много добри. Но има и злодеи. И, е, за съжаление, е, някои вестници също се държат по този начин, непохвален. Е, значи, понякога над журналистиката е спуснато политическо було и би трябвало, когато се правят подобни проучвания, това було да не го забравяте. Трябва да вниквате в политическите мотиви, които понякога са двигател на журналистиката. Благодаря господин Еренхаузер, след това Ян Мулдер, госпожа Гресле, Аяла Сендер. Äh, Ще се опитам да се изкажа кратко, както ни помолихте. И в проучването, обръщам се към авторите, говорихте за 80 милиона долара, които комисията е, ежегодно инвестира независимостта на журналистиката. Само 2% от тези средства отиват за разследваща журналистика, ако изобщо се отделят. Защо смятате, че най-много 2% от средствата се насочват към е, разследваща журналистика и как да преструктурираме тази помощ от 80 милиона долара, за да подпомогнем разследващата журналистика? Това първо. Второ, ако искаме да окажем такава подкрепа, необходимо е да се спрем на въпроса за независимостта. Как данните е, за бюджета на Европейския съюз се представят в интернет пространството изчерпателно? Въпросът ми е къде в политиката се откриват положителни факти или не толкова положителни факти? как Европейският съюз дава пример, тъй че държавите членки да последват и да представят положението в съюза в по-положителни краски. Господин Мулдер, благодаря господин председател, и аз изслушах много внимателно казаното. Ще се изкажа съвсем кратко два въпроса. Първо, искам да се спра на ролята на тези, които подават сигналите за нередности. Доколко те са важни? от гледна точка на законодателството. И това законодателство достатъчно ли е, за да бъдат защитени? Вторият ми въпрос се различава. До някъде. Самите журналисти ползват ли се от достатъчна защита на основание законодателството в различните държави членки? Две съвсем кратки въпроса. Два съвсем кратки въпроса. Благодаря. Е, господин Сендегард. Благодаря. Благодаря за направеното изказване, благодаря за представения доклад. Значи, е, е, до някъде е, тези разисквания приличат на Бермудския триъгълник. Бермудския триъгълник с три страни – политици, печат и народ Политиците се сърдят на печата, че не пише достатъчно за Европейския съюз, а пък печата казва не пишем достатъчно, защото хората не се интересуват много от това. А пък хората, народите казват е, не се интересуваме от Европейския съюз, защото не знаем достатъчно за него нито от политиците, нито от журналистите. Не научаваме. Значи трябва да прекъснем тази порочна зависимост, за да стимулираме интереса на хората. Мисля, че беше прекрасно това, което бе казано за сложните статистически данни. Но достатъчно ли е да се ограничим с това? Не трябва ли да поставим този проблем по-общо? В контекста на обстоятелството, и то е обективно, че структурата на Европейския съюз е сложна. <laughs> Лисабонския договор погледнете. Той не е елементарен документ. Е, трудно се чете. Е, процедурите за вземане на решения са изключително сложни в Европейския съюз. Кой кога приема акт, защо, при какви условия се допускат изключения, всичко това е много сложно. Въпросът е дали когато извършвате разследване като журналист, не трябва да поставите своите лични притеснения в една по-обща картина, в един по-общ контекст, а именно това, че Европейският съюз е сложна структура? Чудно ми е какво ще отговорите. Второ, вие казахте, че не е довод това, че няма време и няма пари. Да, парите не трябва да са довод. Защото можете да седнете, да си направите едно разследване и да го опуснете в интернет, ако имате достатъчно свободно време. Ако погледнете обаче големите а, вестници, те са предприятия и трябва да получат печалба, поради което зависят от приходите от реклама. Ако, например, имате една веб страница, Колкото повече са новините, толкова повече реклама можете да привлечете. Сега това, което искам да кажа е, че журналистите имат а, повече работа, защото пишат една статия за вестника, което винаги са правили, но трябва да напишат още 3, 4, 5 статии за веб страницата, за да може да се генерират приходи от реклама. финансирането на вестниците, начина на финансиране на вестниците също е фактор, който не бива да се забравя. И естествено, стои въпросът за постоянното доставяне на информационен продукт. Когато има веб страници особено, журналистите работят 24 часово, медиите работят 24 часово и това също затруднява работата на журналистите. Мисля, че всичко това не бива да пропускаме. Председателят, госпожа Яла Сендър. Е, Благодаря, господин председателю. Съжалявам, че не бях тук, за да чуя самото изложение на авторите. За съжаление, наложи ми се да вляза в заседанието на Транспортната комисия по това време. Не съм напълно съгласна обаче с казаното от господин Дойч. Защото този доклад е резултат на толкова сериозна работа. Толкова е работено за заключенията особено като се има предвид, че са обхванати много голям спектър от медии, включително аудиовизуалните. Това трябва да се вземе предвид, когато оценяваме доклада. Както казаха и някои колеги, тук говорим за високо рискова дейност. Медийните дружества трябва да определят приоритети и тези приоритети се влияят от факта, че те трябва да получат печалба или че съответните дружества се котират на фондовата борса. И за това понякога техните приоритети са личния живот на хората, този или онзи скандал, а някой път дори и извършват престъпления, за да получат информация или пък манипулират информацията. Това са рискове, които са вътрешно присъщи на управлението на една медия. Също така е вярно, че няма реално европейски медии. Ние се нуждаем спешно от форум, е, в който разследващите журналисти да си дават среща и да разискват е, е, темите, включително тези за економическото управление на Европейския съюз а, не се нуждаем толкова от националистически медии, които опоручават информацията за Испания в Германия и обратно. Да, проблеми а, е, има в Испания, но в Германия има а, е, проблеми а, е, с училищата. и с тяхната охрана. Там има наистина сериозни проблеми. Значи, това, за което ние трябва да работим, включително и в нашата комисия, е по-добри параметри на управлението, по-добра отчетност. Това ще доведе и до по-отговорна журналистика. Но разбира се, стои въпросът и за морала, за етиката. След като отправяме изисквания към Олаф, можем да имаме изисквания и към журналистите, защото вярно е, че средствата в момента подлежат на доста сериозно урязване и е, някои медийни дружества така е, са силно изкушени да влязат в жълтата територия. Тоест, професионалната етика трябва да бъде изведена на преден план. Разбира се, давам си сметка за значението на социалните мрежи, на интернет, за това колко е лесно чрез тях една малка топка да се превърне в лавина и слухът да се превърне в истина. Но като гледам всичко това, въпросът е как може да се постигне независимост, която се изплаща, така да се каже да има по-добро управление, е, зависи от нас. Да има повече прозрачност, зависи от нас. Това на свой ред ще улесни работата на журналистите. Ако нямаме разследващи журналисти, демокрацията ще бъде в опасност. Но ние, разбира се, трябва да имаме и гаранции в обратната посока, че разследващата журналистика е нещо, на което може да се вярва. Благодаря. For... Колегата Сарвама. Аз съм работил 24 години в сферата журналистика и доста разследващи прояви съм имал. Мисля, че това, което казахте за Дания е, е много интересно и това, което говориха колегите преди мен за Бермудския триъгълник е много интересно. Но вие говорите за един, така да се каже, отрицателен поток на властта, на, на силата. Е, това е малко параграф 22. На мен ми се иска да обърна този образ и е, да го представя като положителен. В смисъл, зная, че журналистите е, проявяват много голям интерес към тези случаи, за които ние говорим. И ако има повече репортажи за средствата на Европейския съюз и за това как те се изразходват, и хората ще започнат да проявяват по-голям интерес, защото в крайна сметка това са техните пари. А пък третата страна на триъгълника, политиците също всъщност са заинтересовани от това фактите да видят бял свят, защото 90% от нас, че и повече, нямат какво да крият. Искам обаче да кажа всъщност следното. В Европейския съюз имаме около 3000 души, е, които работят по един или друг начин е, с пресата. Трябва да бъдем почтени. Всички тези хора помагат ли наистина на журналистите, така както би трябвало в идеалния свят? Отговорът ми е категорично не. Нека не хвърляме камъни, а да се опитаме да подхождаме положително. Защото зная, че много може да се направи. Мисля, че има много добри препоръки в този доклад. В заключенията са казани много истини. Намаляването на бюрокрацията и съсредоточаването върху истински важното, е това, което е необходимо. Не знам дали ви звучи смислено, но мисля, че към това трябва да се стремим. Много повече може да се направи в Европейския съюз. Някой път журналистите са лениви, това е вярно. Но много пъти те са и като хора, които са пуснати в една гора с завързани очи. И е, за това, е, ако им подадете правилната информация, те започват да проявяват интерес незабавно. Както е казано и в доклада, вече а, е, не е възможно един единствен журналист или една единствена медия а, да а, разнищи до край един такъв много сложен случай. Обаче мисля, че ако ние се впрегнем да помагаме, това може да ни е, отведе много далеч. Благодаря. Благодаря. Барт Стаес. Благодаря. Ще е, се изкажа много кратко и аз. Особено последният оратор каза много хубави неща. В доклада е, доста широко е засегната темата за сътрудничеството с журналистите. Международното сътрудничество е най- добрият начин да излязат наяве всевъзможни факти. Само, че секторът на медиите става все по-конкурентен. Как да постигнем такова осветляване на действителността тогава? Всеки се конкурира с останалите – ако журналистите ще сътрудничат помежду си, как може да бъде постигнато това при условията на конкуренция? Как да ги накараме да обменят факти помежду си? Председателят. Проблемът е обаче, че интересът към този доклад е голям, а имаме още много работа да свържим. Имаме цял един доклад да обсъдим. Така че много ви моля, госпожо Смит, бъдете кратка. For... Благодаря. And, um... Благодаря за въпросите. Много се радвам е, да установя, че сте прочели доклада, при това щателно. Доволна съм от критиката. Докато ние журналистите често пъти не подхождаме елегантно към критиката, трябва да се каже. Колегата ще отговори на някои от въпросите. Първият господин, който се изказа много критично, ще получи голяма благодарност от мен. Бих искала да си поговорим с вас още. Защото не мисля, че сме гледали само едностранно унгарския медиен пейзаж – Вярно е, че е, главата за Унгария е, се основава на това, което намерихме е, в е, е, някои интернет страници. Не, че не съм искала да се занимая с други страници, обаче исках да съсредоточа вниманието си е, върху онези от тях, които се посвещават изключително на харченето на европейски средства. Вие казахте, че имало над 100 статии през последните няколко години. Ние използвахме стеснително определение на на понятието разследваща журналистика, защото искахме да стигнем до същината на това, което журналистите правят сами. Може би именно тук е различието между нас и от тук е различието в броя на статиите. Вие казвате 100, а ние 6-7. Ние искаме да анализираме онези статии, които съдържат реален анализ, а не съобщения, които са просто реакция на телефонно обаждане. Ние очаквахме а, законът а, за медиите да попречи на разследващите журналисти да работят, обаче а, те ни казаха не, а, не ни пречи специално разследващите журналисти казаха не, работим, вършим си работата, законът не ни пречи и това е посочено в доклада. Така че наистина сме констатирали, че медийният закон в Унгария не пречи на разследващата журналистика. Може би има някои негови норми, които не са чак толкова благосклонни към журналистиката като цяло, но такива норми има и в други европейски страни. Един призив е, може би е добре да се направи обзор на различните медийни е, закони в 27-те е, държави членки. И някак си повърхностно се казва, ами в тази страна го правим така, в онази страна го правим иначе и тогава лесно се създава поле за критика. Но е добре да се направи един задълбочен анализ на медийното законодателство и да се откроят наистина най-добрите примери от практиката, що се отнася до медийно законодателство, тогава можем да зададем някакъв ориентир, някакъв стандарт. Аз говорих с един унгарец от медийния съдебния орган на Унгария и той специално имаше молба в тази посока. Сега, двамата евродепутати от Польша. Много ви благодаря. На нас не допада, когато хората носят по две шапки на главите си. Засегнахте много важна тема. Тя фигурира в много страни и в пейзажа на много страни. Патриотизма и като противовес а, на разследващата журналистика. А, нали, журналистите, когато извършват разследване, се казва, вие не сте патриоти, вие критикувате а, своите. А, нали, някой път самите журналисти а, извършват само цензуриране, защото знаят, че ако критикуват а, следващата година, няма да получат толкова много пари, колкото са имали тази година. А, много благодаря за това, че откроихте този проблем. Както казвам в доклада, не всяка критика е евроскептицизъм и а, е, не а, е, всеки а, е, служител на Европейския съюз е еврофил по подразбиране. Затова много ви благодаря, че а, а, откроихте този проблем. ние като журналисти а, трябва винаги да помним, че и ние си имаме политическите тежнения. Затова като журналисти трябва да бъдем максимално прозрачни трябва да разкриваме своите мотиви или поне да сме наясно с тях. В противен случай както каза господината на подиума, се превръщаме в играчка. И това е най-лошото, което може да излезе от нас. Една играчка на едната или другата страна. Тук засягам и нещо, което се промъкне и в други въпроси. Независимите медии са безкрайно важни. Независимостта на медиите е нещо, за което вие реално можете да допринесете. Ние сме установили, че разследващите центрове, е, които се появяват в цяла Европа, от е, Балтийските страни, през Балканите до другите държави членки, е, са изключително важни, защото те не се не получават пари от никъде, но те също имат нужда от финансиране и в този смисъл трябва да им се помогне. Имаше няколко въпроса за защитата на журналистите. Ние сме разбрали, че е важно да се защитава не журналистът като такъв, а процесът, макар че често пъти се налага и закрила на самия журналист. но трябва да се гарантира независимостта и безопасността на процеса на, жур, на журналистическа работа. Ако това се постигне, тогава повече хора ще желаят да се занимават с разследваща журналистика. Може би звучи абстрактно. Но тук не става дума да защитавате един човек защото тогава ще опрем до дискусията и много години ще я водим, кой е журналист и кой е не. Трябва вместо това да обърнем внимание на процеса, на дейността журналистика. Това трябва да бъде защитено и в този смисъл вие можете да ни помогнете. Госпожа Аржентини говори за достъпа до документите, за това как да се излезе от статуквото, момента трудно мога да отговоря на този въпрос. Предлагаме следното. Погледнете някои от най-добрите примери в някои от страните, които се справят добре. Е, е, някои страни може би са стигнали е, доста далече в свободата на информацията, но там има обучение на държавните служители, които помагат на журналистите да получат необходимата им информация. Значи, това е труден процес. Зная, че за своите 6 месеца, в първото полугодие на 2012 година, датското председателство се опита да работи, да работи по тази тема и това не доведе до никъде. За това можем да поговорим, но предполагам, че може да стане частен порядък. Иска ни се е, обаче тази тема е, да я обмислим, е, за да ви дадем известна храна за по-нататъшен размисъл. От EU erop na te kijken, daar proberen we wat inzicht te geven in openbaarheid van bestuur op Europees niveau en daarvoor zien we ook wat, wat suggesties voor journalisten, maar ook voor... По-нататък, по въпроса за връзките с официалните власти. Има, има въпроси, които се отнасят както до журналистите, така и до, до държавата. Така че те да, да уредят отношенията си. Трябва да търсим начини за стимулиране на медийното многообразие. И а, журналистите трябва да бъдат овластени така да се каже, да разработват нови начини на, на работа, нова организация на журналистическата дейност, мрежи и така нататък. Да не говорим за стопанската част и не на последно място облагането на медийните продукти с данък върху добавената стойност говорим за предприемачеството сред журналистите, за финансирането им. Какво можем да направим, за да насърчим разследващата журналистика? Това е въпрос. Вече има възможности отделни журналисти да кандидатстват за стипендии, за за безвъзмезно финансиране за обучение и е много важно журналистите от различни страни да общуват помежду си. За съжаление, Европа няма кой знае колко пари. Твърде често ни се налага да търсим средства от американски фундации е, за съжаление, явно в Европа няма установена традиция на, на финансиране на подобни журналистически инициативи. Освен това, е, стои въпросът могат ли да бъдат подпомагани отделни журналисти без това да се превръща подпомагане на съответната организация. Господина от Дания каза, че наистина медиите са стопански е, предприятия е, и те имат своите стопански съображения, но е, вероятно вниманието ни трябва да се насочи към отделния журналист. И ние установяваме, че източниците на, на информация, медиите, които е, се специализират в разследваща журналистика, привличат все по-голям читателски интерес. Тоест, трябва да се помогне на журналистите. Те ще си свършат работата и сами. За ролята на журналистите и, и техните мотиви в Великобритания. Е, ние определено и държахме сметка за тази специфика. Ето, е, за това споменахме и проекта на Бюрото за разследваща журналистика. Понякога наистина някой отвън трябва да погледне, тъй като пресата на място е толкова политизирана, толкова поляризирана, че, че трудно е, може да се получи пълна безпристрастна картина. Както казах, е, колкото повече, толкова по-весело. <coughs> Наистина, независимите журналистически центрове трябва да бъдат подпомагани именно в качеството си на външен независим арбитър, ако щете. Господинът от Германия попита къде се нарежда самия Европейски съюз като източник на информация. На, доста добре, трябва да кажем, се държи Европейския съюз. По-трудно се намира информация от държавите членки. Но винаги може да се направи повече. Е, най-вече и много е важно процесът на събиране и обработка на данните да стане еднообразен, за да се облегчи работата с информацията. Въпросът за парите. Госпожата от Испания засегна също този въпрос. Нямаме, например, европейски вестник, но нужен ли е европейски вестник? Вероятно не. Вероятно ни е необходима европейска журналистика. Независимо от а, трибуната, която ще ползва тази журналистика. И вероятно трябва да създадем такъв журналистически изследователски център е, в Европа, така че веднъж да се изследва и след това 27 пъти да се публикува. Трябва да се е, създава европейска журналистика на първо място, да говорим за, за финансирането, а не толкова европейски медии. И още нещо, мисля, имахте. Господин Стасек предвид растящата конкуренция сред медиите, как могат да бъдат обединени журналистите? Ако им дадете възможност да погледнат през граница, например, един латвийски вестник не може да бъде конкуренция на един мадридски вестник. Те могат само да си помагат взаимно. И, и тук също може да помогне Европейският фонд за журналистика. През граница не можем да говорим за конкуренция. И така нещата са по-лесни. Да, в рамките на отделна страна е по-трудно. Но пък тогава могат ръка да си подадат различните видове медии. Например, телевизия и вестник, които не са в пряка конкуренция. Ето, е, е спомнете си е, Financial Times, Al Jazeera, BBC Radio, е, е, различни медии се бяха обединили в изследването в Великобритания. И накратко бих искал да засегна въпроса за за сложността е, на институционалното устройство – на Европейския съюз. Според мен не е особено реалистично да се очаква, че това скоро ще стане, че, че е, европейските структури ще станат отведнъж по-прости. По-скоро трябва вниманието да се обърне към подготовката на журналистите, така че те наистина да са компетентни и да могат да, да обяснят защо именно така е, е организирана една или друга дейност е, на Европейския съюз. Thank you very much. Uh, you really tried hard uh, to keep uh, in time and to... А, благодаря ви. Благодаря ви. Наистина се опитахте да, да за краткото време да отговорите на всички въпроси. Е, дискусията сочи Значителният отзвук на това изследване е, в Европейския парламент. И нашия докладчик за заключителни думи. Съвсем кратък наистина ще бъда. Първо, много е важно да направим така, че това изследване да се разпространи широко. Разговарях е, с комисаря Шемета, с комисар Крус, проучването трябва да стигне до комисията и могат да бъдат е, извлечени много полки. Ние, европейски институции, трябва да си дадем сметка, че когато към нас се обръщат журналисти за информация, не бива просто да им затръшваме вратата в лицето, е, да изпадаме в някаква дефанзивност, на второ място управлението на данните, за, за, за да може да се разчита наистина на тях в оперативен порядък. Защитата на, на източниците, защитата на е, онези, които подават сигнал. И сега, не знам, ако има журналисти в залата, които искат да зададат въпроси. Знам, че има колеги от комисията, която е поръчала изследването. С удоволствие ще разговарям с вас извън залата. Благодаря. Сега председателят. Благодаря много. Und gehen direkt über in den nächsten Tagesordnungspunkt. Da ist die Berichterstatterin Eva und äh, vom Rechnungshof Harald. И така, следваща точка от дневния ред. Специален доклад е, от отговорност за връзка с изпълнението на бюджета. Е, давам думата на господин Вилела за встъпление. Е, извинете, това е господин Вьоргер Бауер в качеството му на докладчик. Ще ви информирам за напредъка, който сме постигнали до сега. Ще се опитам да бъда кратък. Набързо. Трябва да се знае, че Европейския съюз е най-големия продуцент на вино с 60% от световната индустрия, световното производство на вино. А от друга страна, винопроизводството представлява 5% от цялото селско-стопанско производство в Европейския съюз. Така виждаме дисбаланс между предлагане и търсене. От 2008 година имахме 60 хектолитра излишък, а сега са 17 милиона. И това след мерките, които бяха предприяти от 2008 година, а именно мерки за оплевяване и преструктуриране на лузята. Но основният проблем е търсенето. От 20 години търсенето намалява и намаляването на потреблението на вино се отразява в страните производители. Там тенденциите се промениха и не се произвежда толкова много вина, колкото газирани напитки, безалкохолни напитки и повече бира. Това е една добра тенденция от гледна точка на здравословното състояние на потребителите. Освен това, имаме един друг проблем – има държави членки, където потреблението на вино се увеличава. И, освен това, се внася много вино от трети страни. Имаме производители от трети страни, които предлагат ефтини продукти и по този начин задоволяват е, търсенето в Европейския съюз и то много успешно. Целта ни е Значи да намерим по-добър баланс между търсене и предлагане. 18,5 хектолитъра бяха излишъците миналата година на дистилиран алкохол. 1,4 милиарда евро беше бюджета за производство на вино. Най-основната мярка беше преструктуриране. Имаше премия за това, която инициатива и мярка, която бе въведена от 2008 година. Какво означаваше тази мярка? Всеки производител на вино можеше да подаде заявление и получаваше премията. Е, премията се във втората година се увеличи с 20%, в третата година, в третата година с 10%. След 3 години, от 2008 до 2010 година, средствата бяха много увеличени. 1,3 милиарда евро беше общия бюджет. Очакваше се намаляване на производството на вино, но това не се избъдна. След реструктуриране на сектора имаше само 680 000 хектара, които бяха реструктурирани. Вместо очакваното намаление на, а, от 18 милиона хектолитъра, беше постигнато намаление с около 10 000 хектолитъра. На второ място, <clears throat> Е, преструктуриране на Лузията. Тази мярка имаше много отдавна, още преди мерките, които бяха предприяти през 2008 година. За тази цел бяха отделени 2,4 милиарда евро за годините 2008 до 2010. Общия бюджет Общата цел на мярката беше подобряване на конкурентоспособността оплевяване на лозята и по-добро управляване на оставащите лозя. Имаше обещетение за селските стопани, това беше предвидено и бяха предвидени помощи за производителите, които престават да произвеждат. Имаше разлики между държавите членки в плащанията разликите бяха около 200% и това не беше логично, не беше разбираемо, защото в държави членки, е, където работната сила беше с по-малка, по-ниска себестойност, е, помощите бяха много по-големи, отколкото в други страни. Например, в Румъния имаше а, помощи, които бяха с 200% по-големи, по-високи от помощите, които бяха давани за а, същата мярка в Германия. Какви бяха въздействията? Мога да ви дам два примера. Затова в Кастилия Ламанша 16% от площите бяха реструктурирани, в, във Франция 21% процента. Проблемът какъв е? Проблемът е, че доходите намаляват и отново два примера за това. В Испания имаше увеличаване на. Е, на добива с 50 милиона хектолитра. Това беше 20% повече, отколкото, би бил, е, отколкото беше добива след реструктуриране на площите лоза. В Кастилия тази цифра беше 60%. Какво показва това? Е, тази ситуация показва, че има голям потенциал за увеличаване на доходите. Моля, погледнете на страница 9 от доклада ми. Тук виждате една графика, която показва, че 30 милиона хектолитъра допълнително могат да бъдат произведени, ако се, пред... ако се подобри производителността И при условие, че най високопроизводителните най... най-високо производителните предприятия запазят своята производителност. За тази цел в бъдеще а, мерките, които Европейския съюз би предложил, трябва да поддържат настоящите нива, поне. Според мен в бъдеще проблема с излишъците ще се е, е, задълбочи. През последните две години имаше намаляване на потреблението. Е, потреблението на вино в последните месеци малко се увеличи, но това не може да бъде да даде основание за дългосрочна ни заключения за дългосрочна перспектива. На 2010-2011 година добивите бяха лоши, реколтата беше лоша и се наложи внос от трети страни. Но и в тези трети страни реколтата в някои от тях беше също лоша. На международния пазар фактор са и валутните курсове. В този смисъл, какво мога да кажа? В някои трети страни имаше негативни а, финансови последствия. Т.е. техните валути девалвираха. Важно е да се направи за бъдеще анализ на търсенето и предлагане, то за да може да се прецени кои мерки да бъдат продължени. Сега към темата за правото на отглеждане. Отмяната на това право бе планирано за 2010 година, бе отложено за 2015 година. Държавите членки могат да го отложат до 2018 година, но няма да има от, е, отменяне на това право чрез комисията. Комисията би трябвало да направи едно задълбочено изследване и анализ на тази мярка, на последствията на тази мярка. Комисарят реагира и през 2013 година ще започне работа работна група. В момента тече много интензивна дискусия по този въпрос. И първите три заседания бяха много продуктивно и аз много се радвам, че тази работна група по, ини... по инициатива на комисаря бе създадена. Това беше и препоръка от страна на Сметната палата. На второ място трябва да има премине само по отношение на произведеното количество вино, а и по отношение на хектарите. Мога да назове един пример 22 000 евро. А, бяха дадени за добив а, на вино от 50 хектара лозе, но подобни помощи вече няма да бъдат давани. Това са такива е, площи ще бъдат предмет на реконструкция. На друг пример в Чехия. Лузя, които попадат е, в областите на е, защитени зони, ще бъдат също реконструирани. На следващо място премиите за лозарите. Трябва да се определи определен процент и таван на помощите. Е, казах, че имаше големи разлики в помощите, в премиите. Разликите бяха, се простираха до 200%. Тоест и тук трябва комисията да не проведе анализ и да адаптира ставките. И така. До момента са дадени в, за последния отчетен период в подкрепа на лозарството 8 милиарда евро, но целта на мерките не беше постигната и все още има дисбаланс между предлагането и търсенето, провокирано от производството, нарастващото производство в някои държави членки, Румъния, и Испания. Виждате на графиката тези страни. Комисията може да излезе с предложение за увеличаване на производството, ако това е необходимо, но това е политическо решение. А по отношение на дестилираните алкохолни продукти, там състоянието е подобно. Конкурентоспособността трябва да има две измерения. Естествено цената, но и качеството. Тези два, тези два пътя трябва да вървят паралелно. Не бива да даваме ефтиния сектор, ефтиния сегмент единствено и само на, в ръцете на третите страни. Тук също трябва Европейския съюз да предприеме определени мерки. Един друг проблем. Не е позволено поощрение на производители от на, на производители на, на алкохол и вино, които са основни за Европейския съюз. Отново се връщам на търсенето и предлагането. Тук ще трябва определен комплект от мерки, реструктуриране на, както на производството, така и на площите лозя. Председателят благодаря. Давам сега думата на докладчицата госпожа Вилела. Muchas presidente. Me gustaría, en primer lugar, agradecer al tribunal. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на Сметната палата за доклада за реформата в сектора. Този сектор е много важен за економиката в Европейския съюз. А този сектор има и културно значение. Реформата бе приета през 2007 година. По отношение на следващите години, системите на помощи ще се промене. Европейския съюз предвижда собствена оценка. Тази оценка ще има формата на доклад и може би комисията може да предложи времеви график за провеждане на оценката. сметната палата казва следното, че се очакват мерки, които ще имат балансиращ ефект а, и ще балансират и компенсират намалената продукция на вино, а именно реструктурирането на сектора. това, би, би, това, в това число се включат и мерки за маркетинг и мерки за повишаване на производството. Според мен това е една по щедра по-обширна, по-обширно тълкуване на съответните мерки. Ако има нужда от допълнителни мерки за плевение и реструктуриране на лозята, то тази, тези мерки трябва да са ясно дефинирани и трябва да са по-ограничени, така, защото да не пречат и да не а, са в противоречие с допустимите премии. Ако правата за отглеждане се либерализират в Европа, в такъв случай трябва да се проведе анализ на въздействието, оценка на въздействието. Какви, какво ще е мнението на 16-те държави членки, в които производството на вино е, е, е най-застъпено. Имаше вече подобни, имаше вече мнения по тази по тези въпроси имаше и съобщение на комисията в рамките на общата сълскостопанска политика. И позицията изразена тогава не бе еднозначно и единодушно приета. А според мен, балансът между търсенето и предлагането е от основно значение. В бъдеще може да имаме неправилно развитие, не положително развитие на сектора, ако направим грешна оценка сега на търсенето и предлагането. Последната реформа не бива да бъде игнорирана. Трябва да вземем предвид и факта, че всички мерки имаха цел да намалят произвеждането на, е, с генерирането на излишъци. Реформата не беше перфектна, но в крайна сметка никоя реформа не е перфектна. Потреблението в страните производители през 2010 година намаля. което сочи, че политиката в областта не, не, не трябва да е противоречива. Важно е лозята да се реструктурират и комисията трябва да помисли как, какви мерки да се предприемат, така щото сектора да остане конкурентоспособен. Една политика на реструктуриране на лозята не бива да е в противоречие с други мерки – което обаче може да се случи в рамките на либерализирането на правата за засаждане и отглеждане на Лузя. Хубаво е да се проведе една информационна кампания за вина, които идват от Европейския съюз. Според мен, системата за помощи до някъде е противоречива, и противоречи на изискването за разпространение на вътрешния пазар. Няма мерки за разпространението на вътрешния пазар. Според мен тук има противоречие. И това противоречие не може да се обясни, не може да се аргументира а, с, чрез различните логики на мерките. Благодаря. Благодаря. Тъй като времето напредва, ще помоля колегите, които ще се изказват, да бъдат кратки. Sí, muy brevemente, presidente. Sí, bueno, eh, agradecer al Tribunal de Cuentas. Eh... Благодаря, господин председател. Благодаря на Светната палата за доклада и благодаря за обясненията. По принцип съм съгласна с това, което казаха преждеговорившите колеги. Тук става дума за сектор, който на европейско равнище постигна голям качествен напредък. Имаме и износ за трети страни, и смятам, че именно поради това се налага една по-съгласувана политика, да се, трябва да се предотвратят противоречията, които могат да накърнят нашата конкурентоспособност. Особено важно е да останем конкурентоспособни с страни извън Европейския съюз. И тук комисията може да е много полезна. Много разчитаме на това, комисията да отговори на поставените въпроси и бих И е, бих задала въпроса, какво може да се направи за нашия износ, за износа на вино? А, за това говори Сметната палата в доклада си, това е точка 60-та, но не видях от страна на комисията положителни мерки. Говори се за индустриализацията на сектора. но това е много критична точка, много, много чувствителна точка. Сектора е много, има голям потенциал за конкурентоспособност. Някои мерки бяха много продуктивни и успяха да подобрят качеството на виното, бе утвърден вътрешния пазар. Това са все положителни събития. Има европейски марки, които се разпространяват на международния пазар. Това е чудесно, но бих искала да разбера и за други мерки, които успяват не само да намалят противоречията с други политики, а и да утвърдят винените марки на международния пазар. Следващият оратор. Пане и аз се покусим, стручна. Благодаря, господин председател, казва госпожа Чешкова. Искам да благодаря на докладчика за прекрасния и доклад. Е, трябва да се преодолеят структурните излишъци, но някак като че ли се е, преминава към стабилно, трайно унищожаване на конкурентоспособни лузя. Е, за това е, именно е и необходимостта от е, политика на преструктуриране в този сектор от страна на комисията, за да не се унищожават ценни ресурси. Можем да постигнем, освен това, същите резултати с по-малко помощи. Мисля, че комисията трябва да определи е, точно е, показатели, според които да се отчитат успехите мисля, че до сега не сме се опирали върху достатъчни научни изследвания и качествени статистически данни. Не би трябвало да се тласкат хората само да напускат сектора. Има голям риск от унищожаване на традиционни сортове лози, които са много важни от гледна точка на нашето биологично на следство. Някак само големите изби остават, остават и само някои държави производители, като Франция и Испания, които са големи. Смятам, че трябва да се поддържа конкурентоспособността и на малките изби те е, могат да бъдат конкурентоспособни и в национален, и в европейски план, защото именно те гарантират качеството. Това въжи за чешкото лозарство, но не само за него. Трябва да се зачитат и правата при това в достатъчно дълъг срок. Правата върху сортовете имам предвид. Това е тема, която заслужава е, достатъчно задълбочено обсъждане. И е необходимо е, да е, се е, подобри уредбата на лозарския сектор е, на европейско ниво, но е, от друга страна пък не би трябвало чрез тази уредба и чрез тези пред вложения да пречим на малките лозари, на дребните лозари да се развиват в бъдеще. Не трябва да се говори само за износ на европейско вино, а да се предприемат мерки и вътре в Съюза за подпомагане производството на достатъчно разнообразни европейски вина. Това е в полза на потребителя и ще помогне на дребните производители да се позиционират на европейския пазар. Благодаря, госпожо Чешкова. Сега ще дам а, думата на а, комисията. Може би вие ще можете да ни запознаете с, с своята гледна точка. Благодаря, господин председател. Що се отнася до изложението и становището на Сметната палата, първо изразявам несъгласие. Казано бе, че расте неравновесието, разминаването между търсене и предлагане. На този етап имаме проблеми с доставките на вино. Миналата година реколтата беше по-малка, защото голяма част от площите бяха изтеглени от експлоатация. Тази година същата тенденция се запази. От едно поради изтегляне на площи от експлоатация, друго поради намаляването въобще на а, реколтата в някои държави членки. Това означава, че ние ще губим пазари в чужбина поради това, че не произвеждаме толкова вино, колкото сме произвеждали в миналото. В винарския сектор и особено в големите страни с е, стари е, винопроизводителни традиции, е, отбелязваме намаляване на потреблението на вино. Това е вярно. Това въжи и за Испания, но също за Италия и Франция. Премахването на пазарните механизми, свързани с дестилация, доведе до а, свиване на потреблението у дома и до увеличаване на износа в чужбина от 15 милиона до 23 милиона се е увеличило количеството на изнесеното вино в определен период, обаче в момента няма вино и не знам дали тази тенденция ще можем да я запазим. Е, сега по отношение на казаното от Сметната палата, ние имахме съмнение е, във връзка с техните препоръки и мерките преди няколко месеца. Но естествено, в отделните години положението твърде много се различава. Някъде има добра реколта, някъде по-лоша. Освен това, обменния курс също влияе върху износа. През последните 4 години при тази реформа сме установили, че конкурентоспособността се е повишила – в винарския сектор. Винарския сектор реагира на мерките, които бяха предприяти и износът бе увеличен. Тук искам да се спра на нещо, заявено и от Сметната палата и от докладчика на парламента. Не намираме никакво противоречие между двете мерки. Режима на изкореняване от една страна, той позволи на неконкурентоспособните производители да напуснат сектора и от друга страна преструктурирането на лозята. Тази мярка пък позволи на някои неконкурентоспособни лозари да станат конкурентоспособни. Това може да бъде свързано с примери в Кастилия, Ламанча в Испания, в Сицилия, в Италия. Виждате на тези места лозя, които са едно до друго, едното се извежда от експлуатация и собственикът му излиза от пазара, напуска пазара, а другото се преструктурира, става по-конкурентоспособно и допринася за повишаване на общата конкурентоспособност. Всъщност, тези мерки обаче не доведоха до увеличаване на реколтата а до, и на добивите, а до снижаване. Това е особено важно а, е, и вярно за Италия. Където там, където имате голям добив, а, е, той идва от нискокачествени а, е, лози. В Испания също преструктурирането не доведе до увеличаване на добива. Тоест, успоредно с нашите мерки, някои пък а, лозари а, инсталираха в, лозите, в лозята си а, напоителни системи, което им позволи да изнасят на по-конкурентни цени. А, общо взето за нас картината е доста положителна. Може би е добре да се помисли за намаляване на помощите за изкореняване на лозите. Да, за това може да се помисли евентуално. понеже е, тук имаше едно увеличаване с 10% в сравнение с периода от преди реформата. Се nos dice... Quiero aclarar también una cosa. La medida de arranque era Има и още нещо, което искам да изясня. Механизма за изкореняване беше временен по характера си и предназначен за тригодишен период. Тоест, е, ние искахме а, да помогнем на някои производители, а, които тря... не са достатъчно конкурентоспособни и не могат а, да се преструктурират, да излязат от винарския сектор. От 2011 година не е имало други помощи за изкореняване на лозята и това го казвам просто за да успокоя по коя евродепутата от Чехия няма да изпълняваме мерки по изкореняване на лузята, т.е. да финансираме такива мерки в бъдеще. Що се отнася до рекламата, искам да изясня, че на този етап европейско финансиране се използва за тази цел по два различни начина. Ние обаче можем да рекламираме само вина в трети страни. резултатите на тази мярка, която е съвсем нова, са доста положителни. Държавите членки имаха нужда от известно време да се съобразят с нея, но а, сега тя се оказва много интересна. И в старите е, винени пазари, и в новите. Много положително отражението на мярката. Естествено, мерки за реклама на виното и неговото потребление се предприемат и в държавите членки на Европейския съюз. Има хоризонтална програма за реклама на земеделските продукти по принцип. И в е, кампаниите за реклама на европейските вина винаги се подчертава е, като предимство техния происход, тяхното качество, тяхната здравословност. Но ние нямаме право да рекламираме конкретни, е, сорт, е, конкретни е, търговски марки. Можем само да рекламираме е, сортове. Това са мерки за стимулиране, които Европейският съюз може да финансира. В някакъв момент бе казано също, че третите страни е, оказват влияние върху нашето вино производство. А, е, за, защото те продават вина на много ниски цени. Хората казват, че вината от третите страни са ефтини. Това е вярно, но за огромно съжаление най-ефтините вина, продавани на глобалния пазар на виното, са тези от моята страна, Испания. Значи, вината от третите страни не са, са ефтини, но не са толкова ефтини, колкото повечето вина, произвеждани в Испания. Има и други е, държави членки в Европейския съюз. Няма да цитирам имена. Така че това, на което трябва да наблегнем е качеството и мерките за преструктуриране са насочени именно към това повишаване на качеството. Защото сега качеството трябва да получи предимство пред количеството, включително в мисленето на производителите. Сега за ограничаването на правата на засаждане. Ще кажа, че в Великобритания сега 50% от пазара а, се падат на а, вината от а, трети страни. Тоест там европейските вина са изгубили пазарен дял. Това въжи и за Съединените щати, и за Германия до някъде, но пък нашите вина се представят прекрасно в страни като Китай. Сега за правата на засаждане ще изясня, че има една мярка с временен характер. Е, реформата на винарския сектор от 1999 година. 1999 година съветът на министрите взе решение. И на много места тази мярка съществуваше до 2010 година. При е, сегашната реформа решихме, да се върнем към това първоначално решение, защото неговото действие неколкократно бе удължавано. Комисарят Чолош реши да бъде сформирана група на високо равнище – Тя бе направена през март месец, вече проведе три заседания и мисля, че ще бъде готова с доклада си в края на ноември. Европейският парламент участва в тази група като наблюдател. проучваме евентуалното отражение на либерализацията, що се отнася до правата на засаждане. Имам предвид отражение върху сектора на виното и върху производителите. Така че съвсем скоро, след не повече от месец, ще имате резултат от работата на тази група. Благодаря. Давам думата на докладчика с молба да обобщи. Госпожа Кортис. Благодаря. Ясно е, че пазарът е, е претърпял положително развитие. Няма основание за песимизъм. Е, трябва да помислим и за отражението на промените в климата. Не знаем точно в бъдеще е, как ще бъде засегнат е, винарския сектор от тези промени. Също така трябва да имаме поглед върху сектора като цяло. Идеята за либерализация на правата на засаждане ще се отрази върху конкурентоспособността на доста производители и може да доведе до намаляване на качеството на продукцията. И категорично, разбира се, трябва да гарантираме баланс между търсене и предлагане. Председателят отново е сменен. Господин Стас председателства в момента. Сметната палата иска думата, но понеже автобусът за Люксембург ви чака, моля много накратко. Благодаря. Съвсем накратко. Е, отговор на комисията. Каза се, че няма е, голям и нарастващ дисбаланс между търсене и предлагане пред е, последните две години. А може да се надяваме наистина. Времето климата да се подобри и проблема от последните две години да бъде решен. Но не може да кажем, че проблемът вече е решен. Ние все пак предлагаме на комисията да направи оценка на, мерки, на, на комплект от мерки, които да могат да се приложат. На второ място. Увеличаване на производството. Трябва да се види ситуацията в различните страни на графики 8 и 9. Комисията каза, че няма увеличаване на производството вследствие на приложените мерки, но на графика 8 и 9 се вижда, че има такова увеличение и то благодарение на реструктурирането на сектора. И накрая маркетинга. В момента Сметната палата оценява възможностите за маркетинга и смятам, че следващият, в следващия доклад, който се подготвя в момента, ще, ситуацията ще е по-ясна. Nu in coördinatorenvergadering gaan, maar een coördinatorenvergadering die, als we het eventjes gedisciplineerd doen. Приключваме по 11-та точка от дневния ред. Следва заседание на координаторите, но Заседанието ще продължи много кратко. Всичко останало ще гледаме утре. Е, онези от вас, които нямат право да присъстват на заседанието на координаторите, моля колкото се може по-бързо да напуснат залата. А за координаторите ще е, говорим по е, състава на делегации и докладите. Предложението е подадено от секретарята. Въпросът е съгласни ли сте с предложението? Ако да, можем да го предадем.